Bonjour, chers collègues. Добър ден, колеги. Ще започнем незабавно с точка 7 от дневния ред. Давам думата на госпожа Мадидево. Благодаря, господин председател. Става въпрос за прехвърляне на Общия съд на Европейския съюз на Това е съд, който се занимава с обществената администрация. Няма да представям предисторията му. Много сме говорили за това миналата година. Всъщност този регламент възприема вече приети идеи през декември премахване на а, съда за а, обществената администрация и прехвърляне на компетентността към Общия съд на Европейския съюз, считано от 1 септември 2016 година. Това е регламент, който трябва доста бързо да приемем. Предлагаме няколко технически изменения – правното основание за взетото решение. Правната служба смята, че предложеното от съда правно основание не е правилно, но това са чисто технически изменения, които с нищо не променят съдържанието на документ. В доклада правим няколко препоръки по отношение на прехвърлянето, от 1 септември всички дела ще бъдат прехвърлени на Общия съд на Европейския съюз. Препоръчваме също на съда да реорганизира своята работа, защото от 1 е, септември ще има 47 съдии и смятаме, че ще може да заседава с повече състави по 5, по 5 е, съдии за да може е, по-бързо да се вземе, е, е, да се постановяват решения и да се увеличат, увеличи броя на разглежданите деца и също създаването на специализирани съдебни състави, в които да се групират тематично делата, което ще засили експертната експертната те познания на съставите. И ще да даде възможност повече състави да са на разположение. Това е като цяло документа. Датата за внасене на изменение е 23 март. Сету. Това е всичко. Благодаря, господин, господин Звеска. Dziękuję panie przewodniczący. E, chciałem e, podziękować także. Благодаря. Бих искал да благодаря на госпожа Делова за отлично свършената от нея работа. Наистина трябва да предприемем и последната стъпка, която е необходима за реформиране на а, структурата на общия съд, наистина смятам, че работата се движи в правилната посока. Освен това, докладът е от техническо естество и не се предполага да правим коментари по текста, предложен от госпожа докладчика. Благодаря. Аз искам да направя едно политическо изявление по доклада. Ще ми се е в него да бяха залегнали някои пояснения по отношение на нашите избиратели. Защо се премахва един специализиран съд, който е, е създаден от договорите? Този съд провали ли се? Никой не обяснява защо. Просто се практикува диктат, приключва се, премахва се този съд и след това се увеличат броят на съдиите в общия съд. Това са политически въпроси с политически последици. И тук нямам, това, в това, което казвам, няма нищо лично. Искам ясно да заявя, че без никакво съмнение тук става въпрос за най-голямата политическа лъжа, която някога съм виждал. А именно да се каже, че са необходими повече съдии в общия съд. 28-те съдии бяха достатъчни. Защо се прави всичко това? Защо се удвоява броят на съдиите в общия съд? Защо се премахва административния съд? Всичко, което се казва, са лъжи. Има съвсем други мотиви, които въобще не са били изтъквани и не са били предмет на дискусия. Става въпрос за една окултна игра на интереси. Господин председател, колеги, Европейският съюз няма да има бъдеще, ако продължи по този начин да прави политика. И ако депутатите от Европейския парламент са готови да капитулират пред решенията на съвета и пред неговите предложения, без въобще да кажа дума, Европейският съюз няма никакво бъдеще. Трябва да чуем и да видим какви сигнали идват от страните в Европа, последните от Германия. Антиевропейските настроения в Европа взимат все по-голяма мащаб. И е, е, всички тези, които взимат подобни политически решения, помитат е, интересите на данакоплатците в Европа, финансовите интереси имам предвид, и помитат всичко изградено до тук. Тук да, става въпрос не за правен, а за въпроса за въпрос на власт. Те взимат решение против правото, против интересите на гражданите и на европейските данакоплаци решенията са взети с мнозинство, решението е одобрено на пленарно заседание, да продължаваме с тези лъжи, да продължаваме с този начин на действие. И кой ще плати европейските институции и най-вече Европейския парламент? Аз заличих името от доклада, който бях написал, защото решението взето от този парламент е една огромна лъжа. И продължаваме да се държим, като че ли всичко това е вярно. Нищо подобно. Тези, които дърпат конците, обслужват тайни интереси и продължават да се да извличат полза на базата на лековерните. Европейския съюз е, беше създал един специализиран съд, който сега ще бъде елиминиран без никакво основание, без мотивировка. Не може по същия начин да се е, оправдае отвояването на броя на съдиите. Е, институциите на Европейския съюз просто не могат да да приемат съдиите, броя на съдиите да е различен от броя на членовете на съвета. Това е причината. Е, съдът на Европейския съд не е истински съд. Това е колегия от комисари, които обслужват частни интереси, а не правото и справедливостта. И това с благословията на този парламент. Благодаря. Няма други желаещи да взема думата. Госпожо Делбо, господин Лебруто, извинявайте, не ви видях. Прощавам ви, господин председател. И исках кратко да взема думата, за да кажа колко близъко е моето мнение до това на господин Мариньо Пинто. Наистина е скандално да се премахне съд, административния съд. Припомням, че от правна гледна точка договорът не позволява това, защото а, договор предвижда създаване, а не унищожаване на правни инстанции. От политическа гледна точка е напълно излишно да се отвоява броя на съдиите. Ние и слушахме европейски съдии, които потвърдиха нашето впечатление. И следователно, реалната, истинската причина да се удвои броя, трябва да се търси доста, по, на, на доста различно място. Това е наистина плод на окултни интереси, които принизяват Европейския съюз. Аз се, се е, гордея, че на моята възраст се боря срещу на Европейския съюз и това, което виждам, укрепва моята воля да продължа по този път. Благодаря. Вашата възраст, както казахте, тя не е толкова напреднала. Госпожо Дълвол. благодаря ви. Благодаря на изказалите се. Е, уважавам мнението на всички депутати. Всеки е, е свободен да говори каквото мисли и, и отговаря за това. Аз не съм а, а, привърженик на теорията на конспирацията, но а, смятам, че тук всъщност усилията са да се подобри правораздаването в Европейския съюз, да се възвърне доверието на гражданите в Европа. Не исках да откривам отново дискусията, която вече трае много дълго, дискусията за реформата на съдебните инстанции на Европейския съюз дали имаме компетентност да премахнем административния съд. Член 257 от договор за функциониране на Европейския съюз дава на двата законодателни органа правомощието да създават специализирани съдебни инстанции. Така че този, който има компетентност да създава съд, има също компетентност да го закрива. Поне аз така тълкувам член 257. Така че продължа, предлагам да продължим работата си и максимално бързо да приключим това досие. Благодаря, Мишел. Господин Пинто, искате ли думата? Je vais faire une question. Euh... Един въпрос. Казвате, че този, който има компетентност да създава, има компетентност да а, закрива. Аз ви питам, а, на какво се основавате за такова правно тълкование? Защото ако генерализираме, може да кажем, че родителите имат право да си убиват децата. Ако генерализираме, всеки, който създаде нещо, има право да го унищожи. А... Аз чувам, че се смеете. И уважавам правото на тези да се смеят на това, което казвам, но аз съм сериозен. Вие се смеете, това е липса на уважение към това, което казвам. Вие усмивате публично това, което казвам. Останете сериозна, защото аз говоря сериозни неща. И подигравателният смях е проява на липса на уважение. Дори и да ви е смешно, трябва да останете сериозна, защото по най-първичен начин омалуважавате нещо, което ваш колега казва съвсем сериозно. В политиката трябва да се изслушва с уважение събеседника от среща. Да умееш да слушаш е основно условие. Госпожо Дълво, питах на какво се основавате, за да правите подобно тълкование – че този, който създава институция, има правото да я унищожи, да я закрие. В е, коя област на правната мисъл сте открили тази идея? Повтарям. Ако възприемем подобен подход, ще признаем правото да се убива И още нещо. Кое оправдава закриването на неодавна създаден съд? Защо? Тогава защо беше създаден? И къде са греши? Това е институцията, която бе създадена по договорите съвсем неодавна предвидена от договорите институция ще бъде елиминирана от парламента и съвета. Искам да разбера. Защото в случая решението не е достатъчно обосновано и аз не го разбирам. Аз изслушвам всички с голямо уважение. И това, което чух от страна на госпожа Айтала, не е достойно за евродепутат. Ще помоля госпожа Алтала да ме слуша с внимание. Мадам Отала ва, ва Да, скъпи господин Пинто, госпожа Итола ще вземе думата. Искам само да кажа едно нещо. Всички бяхме изненадани от обхвата на съпоставката. Това не означава липса на уважение към вас, скъпи приятелю. Малко рано сутринта това ни очудва. Така или иначе, ние в никакъв случай не искаме да ви да проявим към вас липса на уважение. Госпожа Айтала, искам да кажа, че не става въпрос за спор е, по член 257 от договора. Е, ще чуем и мнението на госпожа Делвор като докладчик. Това може да се обсъжда. В момента не става дума да се смеем. Всеки може да има свое мнение. Но ние сме изненадани от подобно сравнение. Е, не знам доколко създаването на човешки същества може да се основава на договор преговори. Госпожа Дълво, е, благодаря, господин председател. Не знам дали трябва да продължаваме тази дискусия. Ако е, става въпрос е, за едно единно мнение по това дали член 257 позволява или не да бъде разтурен съда, аз смятам, че правниците, които са специализирани в тази материя, могат да дадат мнение. Аз просто предлагам да приключим тази дискусия. Можем часове наред да обсъждаме, доколко е целесообразно или не, е да отменим съда за публичната служба. Не защото искаме да накажем една съдебна инстанция, а защото смятаме, че в името на доброто, на работата на съда като цяло и на неговите отделни инстанции, е по-добре да има е, сливане на инстанции. Председателя, да, предлагам да спрем до тук. Решението е взето. Е, вече обсъждаме неговото приложение. Благодаря на всички колеги тази сутрин. Виждаме, че темпераментите се изявяват още от рано сутринта, така че можем да, приклю... да, приключ... да пристъпим към следващата точка от дневния ред. Госпожа Хайтола има думата. Заповядайте. Госпожа Хайтола, благодаря господин председател. Става въпрос за мониторинг върху прилагането на правото на Съюза, годишен доклад за 2014 година. Става дума за комисия, за доклад на Европейската комисия и аз съм докладчик. Действително, мониторинга върху доколко се спазва първичното право при неговото приложение, се обсъжда от нашата парламентарна комисия. Чухме становището и на други парламентарни комисии и е, проекто доклада в пленарна зала ще се основе на всички тези становища. Е, лично аз очаквам да чуя вашето мнение. Е, вероятно има и други идеи, аз все още, които все още не съм взела предвид. И така, аз повдигам въпроси в три основни области. Е, е, първо, е, европейския пилот – Второ, прилагането на европейското право в, в споразуменията за асоцииране спрямо трети страни. Е, това е, работа, коя, това е въпрос, който изисква много работа. И накрая по активното прилагане на европейското право чрез по-ефективна администрация. Искам да кажа е, първо няколко думи върху европейския пилот. Доклада на комисията показва, е, че е, транспорта и услугите са областите, където е имало най-много нарушения през 2014 година. Е, годишният доклад на Европейската комисия показва, че е, процедурите по е, формални нарушения са намалени през последните години. Това е ключово наблюдение. Според Европейската комисия това показва ефективността на диалога с държавите членки в е, контекста на процедурата Европейски пилот подход ние знаем, че сме скептични. Парламента като цяло не се произнася, освен по висящи дела. Тоест, заключението е, че все още е непрозрачно прилагането на европейското право. Има само един начин за подобряване на прилагането на европейското право, а именно развитието на администрацията. Парламента отново приканва за по-последователен подход. И отново е, очакваме е, текста на който ще бъде е, предложен на Европейската комисия, да приканва за една по-административна администрация. Съответната работна група може да настои за по, по-категорично съдържание на този проект регламент Предвиждат се задължения за държавите членки, всеки гражданин да има право до достъп до своето собствено дело. Трябва да се подобри и надлежното прилагане на европейското право. Искам нашите усилия да вървят в тази посока за да може подобен регламент да предвижда открита и ефективна европейска администрация. И накрая аз съм убедена, че настоящата парламентарна комисия и Европейския парламент не трябва да се съсредоточават само върху наличните държави членки. Трябва да видим и как е, страните в процес на присъединяване, особено страните от Западните Балкани е, и страни, с които са подписали е, споразумения за асоцииране с Европейския съюз се съобразяват с европейското право. Става въпрос основно за Украина, Молдова и Грузия. Така че искам е, да окажем необходимата подкрепа е, за надлежното прилагане на европейското право. Европейския парламент може да свърши много важна работа, като насърчава правоприлагането и разбирането на парламентите на тези страни е, относно транспонирането на европейските регламенти. Искам да кажа, че след Велик ден ще има малка делегация. Ако някой иска, може да се присъедини. Ние ще посетим Грузия за три дни, за да видим как се върши тази работа в тази страна. Това е в духа на е, положителния ни опит с делегацията е, в Украина. Това беше съвместна делегация на Комисията по правни въпроси и по развитието на Европейския парламент как можем да помогнем на Украина при прилагането на споразумението за асоцииране. Това са основните въпроси, които съм, на които съм се спряла. Други докладчици през други години са поставили ударенията на други въпроси. Аз оставам открита за вашите идеи и коментари. Благодаря. Благодаря, председателя. Благодаря, госпожо докладчик. Е, следващи изказващ. Recht herzlichen Dank, Herr Präsident. Äh, ich möchte благодаря, господин председател. Аз също бих искала да се възползвам от възможността и да благодаря на докладчика. Смятам, че докладчикът е, случил, е свършил прекрасна работа по изготвянето на доклада, който мога напълно да подкрепя. Докладчикът подчерта, че е много важно, според нея, когато парламентът анализира тези аспекти, свързани с поразуменията за асоцииране и страните които те първа ще се присъединяват, наистина трябва да бъдат включени. Това мога да го подкрепя като идея. Наистина е много важно да участваме активно в този процес. Също така смятам, че Наистина е добре, че докладчикът говори и за доброто сътрудничество между комисията и парламента и парламента трябва да бъде информиран във връзка с пилотните процедури и наказателните процедури. Съгласна съм с изказването, че комисията трябва да излезе с предложение. Има още един аспект, който ми се иска да очертая тук. Смятам, че годишният доклад съставлява част от пакета и инициативата за по-добро регламентиране в Европейския съюз. Миналата седмица в Страсбург беше подписано ново междуинституционално споразумение. И имайки предвид това споразумение, трябва да помислим дали не трябва да добавим нови елементи в доклада. Един пример мога да посоча едно изменение, което исках да внеса, а именно, че в бъдеще държавите членки трябва да информират Европейския парламент, ако имат някакви проблеми с изпълнението на законодателството на национално ниво. Мисля, че това са аспекти, които трябва да бъдат упоменати. Гражданите трябва да знаят, ако има случай на прекомерно регламентиране. Наистина, гражданите трябва да бъдат информирани докъде се простира национално националното и докъде общо европейското право, за да знаят кой за какво отговаря. Мисля, че това е тема, която трябва да бъде отразена и в годишния доклад. Благодаря. Euh, Благодаря, господин Крусноковус. Благодаря, господин председател. Наистина много ме удовлетворява дипломатичните формулировки в доклада, а именно, че парламента трябва да играе конструктивна роля по отношение на изпълнението на общностното законодателство от страна на страните кандидатки. От друга страна обаче трябва да посочим, че има страни кандидатки, които не съблюдават общностното законодателство. Не само, че не го съблюдават по отношение на основните принципи на общностното законодателство, най-вече по отношение на правовата държава, основните права и демокрацията, но също така има и страни кандидатки, които вместо да отбелязват напредък в тези направления, се връщат назад. Тоест положението се влушава с всяка изминала година. И последният и най-очевиден пример е Турция. Европейския съюз не само толерира това поведение, но и го окоръжава. Окоръжава режима на Ердоган да продължава да нарушава основните права, най-вече по отношение на кюрдското малцинство – но също така и по отношение на турското население като цяло. Най-вече, що се отнася до свободата на изразяването и свободата на словото и на пресата. Тоест, насърчаваме ги да продължават да следват тази насока, защото сме си поставили конкретни политически цели. Оказва се, че можем да правим компромис с нашите ценности все повече с течение на времето. И това е сериозен източник за притеснение за мен и не само за мен, но и за много хора в цяла Европа. Благодаря. Благодаря, господин Зиевска. Благодаря. Благодаря, господин председател. Благодаря и на госпожа Хаутула за изготвянето на проекто доклада. Много интересен подход. Всяка година се опитваме да очертаем различни аспекти в доклада и мисля, че това сработва много добре. Благодаря и на колегите, които се изказаха вече, защото те упоменаха много важни въпроси, на които и аз искам да се спря, а именно прекомерното регламентиране, изпълнението на общностното законодателство в националното законодателство. Госпожо Кауфман, имате право, защото гражданите много често бъдат, биват подлъгвани от националните власти, защото казват това се очаква от нас от Брюксел. И до известна степен това предлага възможности за лесни решения на национално ниво, защото те обвиняват органите в Европейския съюз. И наистина трябва сериозно да се отнесем към този проблем, за да знаем кого да, трябва да обвиняваме подобен тип публикации трябва да бъдат наистина задължителен елемент. Освен това, на общо европейско ниво трябва да се изготви доклад за изпълнението на общностното законодателство в страни, асоциираните страни и страните кандидатки. Напълно съгласен съм с вашето наблюдение, защото си спомням, че в Полша, Полша преди 2004 година положихме много сериозни усилия. Беше много трудно за нашето правителство и за парламента. Ето защо наистина тази тази информация трябва да се представя на Европейския парламент по отношение на отбелязания напредък от страна на съответните е, страни кандидатки или асоциирани страни в областта на общностното законодателство. И на последно място, вече чухме за междуинституционалното споразумение, което беше представено и миналата седмица в Страсбург. Мисля, че това е споразумение, което се приема веднъж на няколко години. А качеството на общоевропейското право е елемент, който трябва да се а, анализира ежедневно. Ето защо е наистина важно за европейските институции и поне за парламента да оценяват работата на нашата парламентарна комисия, защото ние сме една от най-важните, макар и една от най-малките в парламента. Ето защо смятам, че доклада трябва да бъде представен на пленарно заседание в разумно време, а не в 11 часа вечерта толкова късно, когато обсъждаме наистина много сериозни и правно обвързани въпроси, свързани с законодателството. Благодаря. Благодаря. Благодаря. Ако никой друг не иска думата, а, искате да се скажете, Да, заповядайте. Много ви благодаря, господин председател. Наистина се надявам, че докладът ще стане колективна дейност на колегите от цялата парламентарна комисия и много се радвам на това, което чух от господин Зевка, господин Красогорус и госпожа Кауфман. Наистина прегръщам идеята, че парламента трябва да бъде по-силно ангажиран и по-добре информиран по отношение на транспонирането и прилагането на общностното законодателство партньорство в страните кандидатки и асоциираните страни. Много се радвам, че господин Кристогонос подчерта много важен аспект. Наистина бях прекалено дипломатична, но той е прав. Не може да се транспонира общностното законодателство, например в политиката на транспорта или защитата на потребителите, освен ако нямаме солидна основа, а именно върховенството на закона. Не може да има разделение управление на властите, ако, няма, ако има корупция и няма прозрачност. Така че наистина много трябва да се направи. Не само по отношение на Турция. Турция, да, наистина е най-очевидния пример, но има много подобни аспекти в различни страни в тази категория. Така че наистина трябва да проследим това как можем да подсилим независимостта на съдебната власт, как страните могат да бъдат подпомогнати в борбата с корупцията. Така че наистина ви благодаря за дипломатичната забележка към дипломатичното ми изказване. И така, мисля, че наистина можем да добавим няколко параграфа по отношение на изпълнението на междуинституционалното споразумение за по-доброто законотворчество, независимо дали това е доклад по собствена инициатива съвместно между нашата парламентарна комисия и комисията по конституционални въпроси АВКО. Но госпожа Кауфман и господин Звевка споменаха въпросите свързани с прекомерното регламентиране и подвеждане обслужването на гражданите в тази насока. И накрая, мисля, че наистина е добра идея всяка година да повдигаме един конкретен въпрос. Миналата година господин Христогонос повдигна въпроса, свързан с политиките, свързани с прекомерното урязване на бюджета прекомерните мерки за урязване на бюджета в нарушение на основните права на европейските граждани. И мисля, че доста неща бяха постигнати в тази насока. И така, мога да продължа да говоря по този въпрос, но преди да внесем измененията, можем да проведем дискусия, за да предрешим и да изпреварим коментарите от други комисии. Мисля, че вече от страна на комисията по заетост има конкретни предложения, но това е едно много странно предложение като предложението е тази комисия да основе под комисия за мониторинг на изпълнението на законодателството. Не знам дали това е най-удачното предложение, но нека го разгледаме по-подробно. Председателят, благодаря много, госпожо. Пристъпваме към следващата точка от дневния ред, защото точка 9 е отложена. И така, отново, е, госпожо Хаутола, ви имате думата за изказване. Благодаря. Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания е една от най-последните съвремени конвенции, които имат истинския потенциал да подобрят живота на лицата с увреждания в целия свят и по-конкретно в Европейския съюз. Европейския съюз е ратифицирал тази конвенция и съществува комисия, комитет, извинете, комитет, който проследява изпълнението на тази конвенция в държавите членки на ООН и на Европейския съюз, разбира се. Това становище е насочено към Комисията по заетост и социални въпроси и трябва да подчертая, че съществува много добро сътрудничество между комисиите в парламента, между докладчиците в отделните комисии и групата, която работи по въпросите за правата на хората с увреждания, които наистина много активно участват в целия процес. От гледна точка на комитета трябва да се очертаят теми като следните – Наистина трябва да се уверим, че комисията преразглежда общностното, общностното законодателство, за да се уверим, че общностното законодателство отговаря на разписаното в Конвенцията на ООН за правата на лицата с увреждания. Освен това, че се отчита ролята на механизма за индивидуални жалби в контекста на Конвенцията за правата на лицата с увреждания. Също така да преодолеем затрудненията в институцията институциите и държавите членки, пред които се изправят лицата с увреждания по отношение на достъпа им до правосъдие. Освен това, трябва да гарантираме, че значението на изключенията, свързани с авторските права и изключенията към тях съществуват и това е пряко свързано с договора от Маракеш, което е в обсега, в фокуса на внимание на тази комисия и на докладчика. И освен това в доклада съм включила и една забележка, а именно, че ще Съжаляваме, че когато обсъждаме опростяването на конкретни а, публични документи в а, Европейския съюз, което попада в обхвата на работата и на госпожа Делво, няма да се ограничи обхвата на разпоредбите в, а, на конвенцията в тази насока. И така, мисля, че това е всичко, което мога да кажа. Това становище се предполага, че ще бъде кратко, защото няма много аспекти по отношение на Комисията по заетост и социални въпроси. Очаквам вашите коментари. Председателя, благодаря госпожо Хаутала. Някой иска ли да вземе думата по тази тема? Госпожа Делво? аз Мога само да обясня, че когато е, искаме удостоверенията е, е, за увреждане да бъде включено в обхвата на приятите публични документи, нямаше същинска съпротива. Но тъй като това не беше включено в първоначалното предложение, комисията и съвета казаха, че трябва да извършат оценка и последващо наблюдение, за да се знае какви точно биха били последиците. Така че две години след влизането в сила на регламента ще преценят дали удостоверенията е, за увреждане е, трябва да бъде включено. Тогава ще се прецени. Няма реална съпротива, но все пак е, по формални причини не искаха да го включат непосредствено. И, за това, и това е обяснението. Това е обяснението. Председателя, благодаря за обяснението, госпожо Делво, господин Мариньо Депинто. Да, искам да се спра на две-три неща. Най-вече въпроса за уврежданията и изтичащите от тях права. Първо, ние сме склонни да прилагаме символично хуманитарно право. В разпоредбите на закона включваме всякакви права, но при прилагането им като цяло не се прави нищо. Подобен вид права правата на хората с увреждания и е, хуманитарното право като цяло е, са повод за изявления, за излагане на мотиви, за мотиви е, по силата на които се гласуват закони, но като цяло е, на практика е, тези права не се прилагат. Има един аспект свързан е, е, с, с уврежданията, на който искам да се спра. Става въпроса за хората с е, психически заболявания в Европейския съюз. Когато бях студент, се казваше, че лудия е този, който е загубил всичко, с изключение на разсъдъка си. Искам да се спра именно на този въпрос и да привлека и вашето внимание. В Португалия лице, което е, страда от е, психическо заболяване, т.е. което има психическо увреждане, може да бъде задържано в кавички, лишено от свобода, без е, да се е провинило, без да е направило каквото и да било, просто защото се предполага, че това лице е опасно. По закона в Португалия се предвижда служебно интерниране на такова лице и то доживотно, без е, да е извършило лицето каквото и да било. Докато при криминално провинените е, те трябва да са извършили кражба или изнасилване, едва тогава те биват лишени от свобода. Е, докато хората с психически увреждания могат на сила да бъдат интернирани в заведения, които са и затвор, и болница. Така че това е основно нарушение е, Това е нарушение на основни права на човека. Освен това, това е нарушение на права на лице, което не може да се защити и което не може да упражни правата си като човек, именно е, като човешко същество и като индивид. Но е, то е, не може да предяви правата си. Връщам се към това, което току-що казах, към казаното от колегата Хризотомус във връзка с законодателството в определени страни. Е, това законодателство е гримирано, гримирано или маскирано е, съобразно е, политическата обстановка в момента по чисто конюнктурни съображения. Така че искам психически болните да имат същите права като останалите, да бъде засилена тяхната закрила, просто защото те не могат сами да упражнят правата си. Председателя, благодаря господин Мариньо Пинтю, госпожа Кординили. Благодаря, господин председател. Аз съм докладчик в Сянка по същия доклад в Комисията по културни въпроси. Съгласна съм с вас, госпожо Халтова, че съществува много добро сътрудничество между докладчиците и основния докладчик в Комисията по заетост. Смятам, че когато видим изказванията на, комисия, на Комитета на ОНЕ за правата на хората с увреждания по отношение на конвенцията в контекста на дейността на Комисията по правни въпроси, смятам, че има области, които се припокриват и вие вече ги споменахте. А именно, че комитета се оплаква, че няма а, наистина една праволинейност в дейността по а, прилагането на конвенцията конвенцията, което ме води към втория ми комитет, коментар, че се очаква от нас и от комитета, че този аспект, свързан с увреждането, се проверява и се анализира във всеки законодателен акт на Европейския съюз. Третият аспект, който се очертава в тези препоръки е, че комитета трябва да има система да гарантира, че държавите членки ефективно изпълняват конвенцията независимо дали това е чрез транспониране или чрез ефективно прилагане на общностното законодателство. Смятам, че това е една от препоръките а именно, че Европейския съюз трябва да гарантира, че държавите членки разполагат с адекватните и необходимите структури, така че да се гарантира прилагането на конвенцията. И мисля, че е, евентуално може да съществува и един косвен елемент в нашата дейност в Европейския парламент, а именно да се гарантира, че когато се отпускат средства от европейския бюджет, трябва да се гарантира демонстрира, че има оптимизиране на проверката на елементите, свързани с уврежданията. Защото когато има 4 проекта за финансиране от Европейския съюз за лица с увреждания, когато не се отразява промяната в културата, която се предполага по силата на тази конвенция, а отразяват общностната интеграция, по-скоро отразяват гетоизирането на лицата с увреждания. Един такъв проект, който се финансира, е всъщност изграждането на дом, на къща за лица с увреждания, които да живеят там. Но а, виждаме един проект, съгласно който лица с увреждания се настаняват в а, тази сграда, но те няма как да се интегрират в общността, а се превръщат в едно своеобразно гето в тази сграда. Така че това са някои насоки, по които които може да се работи за оформянето на заключенията така че да се уверим не, не само, че нашите законодатели не продължават да дискриминират лицата с увреждания, но също така и да гарантираме, че европейското финансиране трябва да се отпуска в подкрепа на проекти, които също допринасят за промяната в културата съгласно конвенцията. Благодаря много, госпожа Комодини комисията, госпожа Емануел Гранш, ако е тук. Искате ли да вземете думата? Благодаря много, господин председател. Благодаря на вашата комисия за проекто становището по е, доклада на комисията по заедостта. Изключително важен за прилагането на конвенцията на ОНЕ. Споменахте договор от Маракеш, е, това беше много е, необходимо и важно. Искам да реагирам на няколко въпроса, които бяха повдигнати сега. Е, за подчертаем факта, че комисията активно работи по отношение на увреждане, хората с увреждане и дезинституционализацията. Има, има няколко проекта по линията на Европейския социален фонд и фонд за регионално развитие е, и има но, новите правила за 2014-2020, които се отнасят до социалното приобщаване на хората с увреждане и подобряване на условията. Начинанието е сложно и трудно, но скрининга на проектите върви в ход вече и се надяваме, че по средата на програмния период ще бъде направена равносметка за конкретните резултати в прилагането на, или осъществяването на тези проекти беше споменато и умственото увреждане, което е много сериозен проблем в държавите членки което обаче също се третира от Европейския съюз. Ние финансираме неправителствени организации, които конкретно се занимават с умствените увреждания и много е, специфични е, заболявания. В тази област има още много какво да се направи и естествено и гражданско... И ние трябва да работим още много за гражданското общество и с държавите членки. Въпрос на председателя. Как, как се е, разходват средствата от фондовете, които давате на НПО? А, има различни аспекти. Първо, е, финансираме ги под формата на грантове, субсидии, е, след обявяването на търг и възлагане на обществена поръчка, си има си критерии за селекция. И тук подлежим на одит и на отчетната бюджетна процедура. Става въпрос за 8 НПО и около 9 милиона финансиране на тяхното функциониране, дейности, проекти и прочие. Тоест, функционира като проекти, пита председателя. Да, да, става е, въпрос за обявяване на търг за 3 години в, и тези 8 НПО всяка година предлагат проекти с работна програма и ние оценяваме всички тези инициативни всяка година. Така че контролът е много точен и а, прецизен с цялата административна машинария, в която комисията е специалист. А, верно е, че нашите процедури за отчитане не са никак а, прости, не са лесни за а, малки неправителствени организации, така че обмисляме за улекотяване на тези процедури. Другия контрол посредствата на СФЕ, Европейския социален фонд, е, се състои следното. Комисията всяка година изготвя годишни доклади, например Генерална дирекция за етост – които са много подробни и които са посветени изцяло на разходването на средствата от СФЕ. Затова сметната палата също прави одити и има механизми за оценка на проектите от страна на държавите членки. Те имат право също да участват в надзора. Това е нещо съвършенно ново и ние е, е, се заимстваме идеи на самите НПО. Сега благодаря, каза председател, госпожа Отала. Yeah, um, Благодаря. Да, наистина много внимателно изслушах казаното от господин Пинто по отношение на пренебрегването на въпросите, свързани с психическите заболявания, но мисля, че ситуацията се е подобрила през изминалите десетина години. А именно, че когато говорим за обществено здраве, психическото здраве е много важен елемент. И трябва да отбележа, че това е свързано и с голям процент на изключвания на хора от обществото, а също така и с недееспособност на много граждани. Но трябва да отбележа, че съм сигурна, че има и косвена дискриминация, но дори и пряка дискриминация в областта на работа с хора с психически увреждания. Така че това е а, аспект, който трябва да бъде разгледан по-задълбочено. Всички а, колеги очертаха много важни аспекти. Госпожа Комодини, благодаря за това, че засегнахте въпроса и за културната промяна, която трябва да допринесе тази конвенция. И наистина мисля, че трябва да разгледаме какви структури трябва да съществуват, а, за да бъдат а, внесени и правните промени в държавите членки. Не знам дали тази парламентарна комисия трябва да разгледа въпросите свързани с условията на отпускане на европейско финансиране за интегриране на тези лица, лица с увреждания, но със сигурност това е въпрос, с който трябва да се занимае Европейския парламент. И също така благодаря и на комисията, кое, изказване, което ми потвърждава, че заключенията на комитета по конвенцията са важни и за комисията. Така че наистина ще има полза и от тези окоръжителни становища и от парламента. Благодаря, скъпа колега. Преминаваме към точка 11 по която участват и две други колеги, госпожа Жоел Бержорон, госпожа Юлия Реда и вие, госпожа Аутела. Е, искаме просто един кратък разказ за прочвателната мисия в Утрехт и Хага в началото на февруари. Да започнем с вас, госпожо Бержорон. Аз много харесах това пътуване. Благодаря на организаторите. То ме заинтересува изключително много, защото ми даде възможност да посетя арбитражния съд. Много бях слушала на полекциите по право за това. Беше пълна мъглявина и сега отлично разбрах механизмите, където, с които, където работят а, видни юристи и с които се занимават с международни организации. А, макар, че имах и спорове с господин Лати за уязвимите лица. Много ми хареса и а, посещението в Хага на конференцията, където участваха много видни юристи, които говориха за общия интерес, а не толкова за политиката, нещо доста успокояващо в на една международна институция. <laughs> Искам да благодаря и на момичето с перлената обица на Вермер Ван Делфт. Това показва, че имаме обща култура, всички сме различни, но имаме и общ идеал, обща култура и трябва да ги защищаваме. Това беше равносметката от моето пътуване. Мисля, че това е най-интересното от всички пътувания, които съм предприемала. Една чиста глътка чист въздух беше в това. Благодаря ви, госпожо Реда. You, um... Благодаря, господин председател. На първо място благодаря на секретарията за организирането на това много добре организирано и интересно пътуване, което ни даде възможност по-подробно да се запознаем с дейността на комитета в областта на международното частно право. О, искам да отбележа две области, които бяха особено интересни за мен. На първо място имахме възможност да проведем академична дискусия по основните принципи относно принципите за по-добро законотворчество и регламентиране. В а, известна степен те са в контраст а, на това, което прави комисията в тази насока, а именно, че по-доброто регламентиране трябва да е свързано с транспонирането на политически идеи в законодателни текстове по начин по който се отразяват основните елементи на това, което се опитват да постигнат политиците, а не толкова, че трябва да има политическо съдържание за премахването на бюрокрацията. Така че, когато говорим за по-добро законотворчество, смятам, че представителите на академичните среди и представителите на европейските институции имат различна логика, която следват, а това беше интересно за мен. Също така бих искала да подчертая и нашето посещение и съвместна среща с Евроюст. запознахме се с експерти, които работят на място във връзка с законодателни актове, след 11 септември, наистина законодателни текстове, които са базирани на конкретни събития които се занимават с задача за събиране на данни, сведения, инструментите, които се избират и те не винаги са най-удачните за постигане на желаните резултати. Така че в тези случаи дори може да се стигне до по-големи проблеми, свързани с основните права. И накрая обсъжданията, свързани с назначаването на представители на а, жените в управителните съвети, е важен елемент, по който според мен институциите трябва да продължат да работят. Имаше богата гама от теми, а, например дискусиите, свързани с евентуален международен арбитражен съд, беше интересен аспект за мен, но там останах с впечатлението, чувството, че трябва да вземем политическо решение дали искаме да защитаваме инвестициите във всички, при всички обстоятелства, дори и да има конфликт с общностното благо и след това да обмислим по какъв начин трябва да се организира една такава съдебна система. Но трябва да се даде отговор първо на първия въпрос, преди да пристъпим към втория. Благодаря. Отново давам думата на госпожа Хаутала. Благодаря. Аз също смятам, че много добре оплътнихме тези два дни. Имаше много интересни срещи. Е, разбрахме как работят международните организации в Хага. Това е една от столиците на международното право. Мисля, че най-уютните срещи, е, бих се изказала, е, беше във връзка е, с международното частно право. По простата причина, че това е в сърцевината на тази комисия и те почувстваха, че нашето посещение беше важно и за тях, не само за нас. Мисля, че трябва да Поддържаме близък контакт с конференцията в Хага. Те искат да споделят идеи. Те чуха дискусиите, които в момента текат по спорни и чувствителни въпроси. А, а, именно е, как да бъде уреден въпроса с сурогатните майки на международно ниво? Е, едно от, една от изненадите от цялото посещение беше, че нито нито една е, комисия от Европейския парламент е, не беше посещавала е, Международния арбитражен съд в Хага. Затова за мен беше интересно, за мен поне да чуя от Юлия Реда, как според нея трябва да се осъществява арбитражното производство, как да бъде защитен обществения интерес при производства по арбитраж. Евроюст е институция, която не е използвана изцяло, в пълния и потенциал. Независимо от това, тяхното участие в разследването на трансгранични престъпления, както и преследването на такива престъпления, може да бъде от ключова роля когато се е, урежда въпроса с е, подобно, е, подобен вид престъпност. Така че искаме да преценим какъв може да бъде приноса на Евроюст. Едновременно с това, като че ли институцията не е достатъчно добре финансирана, това трябва да бъде включено в е, обсъжданията на бюджета. Искам да е, добавя едно допълнително наблюдение. По една от предходните точки днес обсъждахме е, приложението на европейското право е, в страни, с които е сключено споразумение за асоцииране ли в момента се включва? Обикновено е, те е, имат сътрудничество с Евроюст. Примерно в е, Молдова е имало финансиране от Централно Европейската банка и от други банки. Ние трябва да настояваме Евроюст да води разследвания по освояването на тези средства. Всъщност ние не говорим за удалечени страни, не сме прекарали дни наред там. Ние имаме доста добра представа вече за работата на институциите, които са представени в Хага. Беше много важно, че имахме е, частна среща с е, министъра на вътрешните работи и сигурността в Нидерландия. Той вече е идвал в нашата комисия. Е, той е запознат с дискусиите, които водим тук е, искаме да чуем в кои области холандското председателство иска а, е, да осъществява законодателна инициатива, но най-вече да се обсъди въпроса с а, е, брачното право и с режима на собствеността. Председателя, благодаря, скъпи колеги, госпожа Хаутала за това, за информацията по вашето посещение. Вие говорихте за информация. Искам да приведа конкретен пример. Вие говорихте за агентите на Европейския съюз, Евроюст. Бюджетът е по-скоро ограничен. Е, това е основен недостатък в нашата работа. Е, ние сме ги стегнали в много строги бюджети. Е, знаем, че примерно Фронтекст има бюджет от 2004 година. Увеличаваме техните правомощия докато всички отказват да е, увеличат техния бюджет. Имам предвид държавите членки. Господин Кис, благодаря ви от името на колегите. Вие сте организирали това посещение. Исках публично да ви благодаря е, за това. Сега вече това е направено по точка 12 и 13 и господин Любертон има думата. Благодаря, господин председател. Точка 12 е изменение на директива 2008-98 за отпадъците, която е част от пакет за, изменени изменение на директиви по точки, следващите точки до 16, всичките посветени на темата за отпадъците. Припомням контекста на предложението. Всяка година държавите членки губят огромен обем суровини, които попадат в сметищата при, е, те произвеждат около 2, 2 милиарда и половина тона отпадъци и 1 милиард и 600 се загубва, защото не се рециклира. Така че това трябва да се подобри ефективността за използване на ресурсите и поощряване на една циркулярна кръгова економика. Това е новата модна дума националното законодателство не е хармонизирано в областта на отпадъците. През 2011 година 6 държави членки внасяха в сметища, докато други 6 рециклираха до 98% от отпадъците. Положението е твърде различно. Тези четири предложения за директиви са част от пакет мерки за поощряване и развитие на кръговата економика. Трябва да се, първото трябва да се принесем по спазването на принципа за субсидиарност. Две национални, е, две национални народни събрания дадаха мнение Френския сенат и Бундесрата през януари 2016 година и двете счатат, че предложението за директива не отговаря или не спазва принципа на субсидиарност. Аз лично смятам, че те имат право и бих искал съвсем кратко да изложа шест аргумента в полза на това. Аргументи, които са залегнали и становищата на, тези, на Народните събрания тези две държави. Е, Австрийския федерален съвет счита, че в тази директива има доста неясно определение на понятието общински отпадъци. До сега това се определяше на национално или регионално равнище. Понятието общински отпадъци се основава на количествени критерии. Е, тоест от един обем нагоре отпадъците са общински и това безпокои Австрийския федерален съвет, който смята, че това е неясно. Същото въжи и за второто понятие биоотпадъци, което също се определя количествено. Вторият аргумент, може би най-важният, и то, който ясно се откроява в заявлението на Френския сенат, всеки път, се предвижда много широко прилагане на делегирани и прилагащи актове. И то не по дребни въпроси, а по съществени решения. Например, определяне на показателите за ефективно за предотвратяване на отпадъците, за рециклиране на опаковките, за количествените прагове на опасни е, отпадъци или мрежата за а, одобрени а, е, сметища. Е, Френския съвет смята, че масовото прилагане на делегирани актове и актове за прилагане нарушава принципа на субсидиарност. Тези опасения бяха изложени преди няколко години от Комисията по европейските въпроси на Френския сенат, която изготви специален доклад от 29 януари 2014 година, доклад в който тя се притеснява от тенденцията да се умножава броя на делегираните актове и актовете за изпълнение. Според нея това е дискретен начин да се нарушава принципа на субсидиарност. Не се прави директно в директивата, а се прехвърля нарушението на този принцип в, към делегираните актове. Между другото, авторът на този доклад участва и в дискусията при е, изготвяне на становището от 2 февруари 2016 година. Третия довод. Член 9 от предложението за директива налага на държавите членки да вземат мерки за предотвратяване на произвеждането на отпадъци. Федералният съвет на Австрия се притеснява от това задължение, което според него навлиза в правомощията на държавите членки. И той смята, че по този начин ще се наруши принципа на субсидиарност с тези мерки за предотвратяване на, на създаването на отпадъци. Четвъртия аргумент по отношение на съобщението на комисията, което ще бъде годишно или на две години, тази нова разпоредба буди опасение, че ще се отежни административната процедура – и че обяснителните документи, които ще се изискват, ще бъдат много трудни за изготвяне, както и таблицата на съответствията, където държавите членки трябва да обяснят точка по точка, кои разпоредби от директивата са транспонирани в кои е, съответни разпоредби от националното законодателство и е, смятат, е, че това нарушава принципа на субсидиарност. Петият аргумент – Френския сенат критикува изготвянето на основни насоки за тълкуване на термините валоризиране и е, ликвидиране на отпадъците. Сената смята, че това ще попречи на, на национална практика, която е по-приспособена към местния контекст. Шести довод Френските сенатори смятат, че е, доклада за тревога в случай на нарушение от дадена държава членка е, са недостатъчно ясно определени и е, освен всичко друго са, имат задължителен характер. Предвидени са и данъчни е, мерки, а данъчното дело е всъщност от правомощията на държавите членки. И за заключение, подобно на двете институции, аз също смятам, че това предложение в 6 аспекта нарушава принципа на субсидиарност. искам само да иллюстрирам това, което каза господин Лебротон в случая с френския свет, който ми е добре познат. Доклада на господин Симон Сотур не е доклад от някакъв запален антиевропей, защото той самият е председател на Комисията по европейските въпроси в Сената и аргументацията му трябва да се вземе много на сериозно. Господин Пинто. A propósito deste tema e relacionado com a subsidiariedade направеното предложение е свързано също с, с субсидиарността. На свой ред искам да се спра на проблема с отпадъците като цяло в е, общество на потреблението, в индустриализираното общество, каквото е обществото на Европейския съюз, Економиката обикновено се организира около Бог, около един нов Бог, ново божество. Това е божеството на економическия растеж. Всяка година трябва е, да има е, процент економически ръст. Това е константна величина. Аз обаче искам да си задам въпрос. Въпрос е, за економическото поведение на планета, където суровините са крайно количество. В един момент ще трябва да престанем да преследваме економическия ръст. Или економическия ръст ще има друго съдържание и друго измерение спрямо днес. В един момент ще трябва да потребяваме по-малко. Или да потребяваме по-добре, за да могат всички да потребяват и всички да живеят по-добре. Но Отпадъците, отпадъците, били те битови или промишлени, трябва да бъдат обект на различно разследване и на различно проучване. Битовите отпадъци са продукт на потребителското общество, те отразяват е, лудост, една ненаситност. Е, е, купуваме, харчим, купуваме, харчим. Това е хубаво за економиката, за заетостта, за всичко. Вярно е, че това е свързано с мит и въобще с някакво обожествяване, както вече казах, или мистифициране. Има много промишлени отпадъци от друга страна, които не се преработват освен това има отпадъци от дейности, като например е, ядрената енергетика. Отпадъците от ядрената енергетика е, трябва да е, се разпадат милиони години. Ние трябва да разсъждаваме по този въпрос. В Европейския съюз когато говорим е, за енергетика или за енергия, която се произвежда от ядрени централи, трябва да се зададем въпроса какво ще правим с ядрените отпадъци. Това се отнася за целия свят, между другото. Говори се за прехвърлянето им в космоса е, на други планети от е, Слънчевата система, аз е, мисля, че е, предложението в директивата е, трябва най-вече да наблегне на субсидиарността. Това трябва да бъде ключов въпрос за Европейския съюз. Обработването на битовите отпадъци, за да няма енергоисточници, чието отпадъци трябва да се преработват полезно. Това се отнася за ядрената енергетика председателя. А, доколкото разбирам, този въпрос не е свързан с субсидиарността. Пропуснал ли съм нещо? Не. Добре. Не. Не, това не е свързано с субсидиарността. Моите наблюдения са Всъщност да, да, разбира се, говори се за субсидиарност, свързано е с субсидиарността, но аз лично се спирам на политическия подход към един основен проблем. Според мен Европейския съюз трябва да е, централизира е, всички въпроси, свързани с отпадъците. Това трябва да бъде краткосрочна и дългосрочна цел. Аз наблягам на факта, че по правото за околната среда Европейския съюз успя да наложи положителна политика във всички държави членки. Примерно в Португалия. Там нямаше никаква култура по опазване на околната среда. Европейския съюз е изнесе тази политика и я наложи на Португалия в полза на Португалия председателя. Никой друг не е пускал думата за сега. Това означава, че трябва да направим почивка до 11.30, когато ще дойде господин Антонио Кампиас. Господин Любретон иска да добави нещо. Да. Аз говорих само за отпадъците но остават още е, становища. Точка 13 за... А, извинявайте, помислих, че всичкото в пакет. Добре? Имате думата, последваща. Не, не, аз не можех да всичко да охваля, защото оръжията нямат нищо общо с отпадъците. Точка 13. Контрол на придобиването и притежаването на оръжие. Припомням контекста терористичните атентати в Париж миналата година и Европейския съюз си даде сметка, че трябва да се засили законодателството за притежаването на оръжие. Целите са много. По-стриктни правила за забрана на притежаването на някои полуавтоматични огнестрелни оръжия – дори ако са неутрализирани, по-строги условия за покупка в интер, по интернет на огнестрелни оръжия, общи правила за маркировката, за подобряване на проследяването, е, подобряване на обмена на информация между държавите членки, взаимно обвързване на националните регистри за притежаване на оръжията, е, подобряване на възможностите от самоделни устройства и контрол на, на неутрализирането, премахването на огнестрални и е, е, наблюдение над всички оръжия, които се продават на колекционери, за да бъде предотвратено преминаването им в терористични ръце. Правното основание е член 114 от ДФЕС, който позволява да се сближат националните разпоредби в областта на вътрешния пазар. Разбира се, е, трябва да бъдат отправени някои критики, е, дали е, принципа на субсидиарност е спазен. Получихме две мотивирани становища. Едното от шведския парламент, другото много добре аргументирано другото кратко, но радикално на а, Полския сенат. А, ще представя шведското становище, за да видите, че предложението крие няколко проблеми. Аз поне изброих седем. Първият Трудно се разбира доколко ограничаването на срока на валидност на лицензите и задължителните медицински прегледи ще увеличи сигурността на гражданите на Съюза. Питаме се дали това предложение за ограничаване на срока не превишава е, принципа за субсидиарност. Второ, Предложението да включва музейните оръжия е нещо прекомерно според шведското становище, защото е малко вероятно подобни оръжия да се използва за терористични атентати. Все пак музеите имат правила за сигурност и добре гарантирана охрана. Трето, предложението ограничава търговията между частни лица, предложение, което отива твърде далеч и шведския парламент смята, че комисията трябва да даде по-подробна аргументация, да обясни защо ограничаването на този тип търговия позволява да се постигне целта. Пит... Шведския парламент се пита дали подобно ограничаване спазва принципа на субсидиарност и го счита доста дребнаво. Така че той настоява комисията да даде допълнителни доводи. Четвърти проблем. В някои части на предложението, някои части се смятат за неясни и непълни и това усложнява възможността да се прецени спазва ли се принципа за споредоност. Например, третират се като огнестрелни оръжия, които на пръв поглед изглеждат автоматични, а не са. Каква е тази категория? Оръжие се пита парламента. И смята, че това ще са били много протести. Пети проблем. И тук ще цитирам полския сенат, който смята, че аргументите в обяснението на мотивите не доказва, че наложените на законния пазар на огнестрелни оръжия ще намалят броя терористични актове. И т.е. подразбира се, че има много по-ефикасни мерки за борба с тероризма. Аз ще цитирам една от тях, на която държа контрол на вътрешните граници. Шести проблем. Комисията представя тази директива без никаква оценка за въздействие на евентуалните отрицателни последици, които могат да се предвидят и които, например, ще се отрезат на търговията с огнестрелни оръжия, която ще бъде затруднена върху работните места в съответната военна индустрия, загубата на стойност на колекциите огнестрелни оръжия, които ще трябва да бъдат дезактивирани, ще загубят стойността си. Е, освен това, значителни суми ще трябва да компенсират административните разходи за е, конфискуване на оръжията и е, загубата, загубите на колекционери, както и за регистрирането на другите оръжия. Седми аргумент предложените ограничения за притежаване на огнестрелни оръжия – налагат, според двете становища, неоправдани задължителни ограничения на три категории ползователи, ловците, спортните стрелци и колекционерите. И тяхното основно право на собственост и свободно ползване на оръжие ще бъде нарушено. Комисията не дава никакво доказателство, за да докаже, че тези ограничения се оправдават с, търсената цел, борба с тероризма и незаконната търговия, незаконния трафик с оръжия. Комисията е, смята, че това предложение няма да промени положението на, на ловците и спортните стрелци, но това е фалшиво, това не е вярно защото се задава една много по-строга рамка за ползване на оръжията и това неизбежно ще се отрази върху законните притежатели на оръжие, а това, които са обикновено спазват закона. И един конкретен въпрос, който много ядосва е ловците и спортните стрелци, предложението да бъдат забранени полуавтоматичните оръжия от сегашни категории Б7, които много се използват от ловците и още повече от, спор... от е, спортистите спортна стрелба. Смята се, че това е прекомерна забрана спрямо търсената цел. Така че тази директива не решава нито един от проблемите за незаконното разпространение на огнестрелни оръжия и води само до допълнителни е, тежести за тези, които законно притежават оръжие е, и съответно не е съразмерна с преследваната цел и нарушава принципа на субсидиарност. С една дума, струва ми се, че комисията се разминава напълно с целта си, бори се с законно придобитите оръжия, а терористите не използват такива оръжия. Те ги намират в незаконната търговия с оръжие. Това е, е, са две становища, които са много точни. Комисията жертва спортните сърци, колекционерите и е, ловците е, жертва на нейните тревоги в областта на сигурността. Благодаря, господин председател. По тази точка, както и по предходните точки, ще говоря за оръжията по принцип. Според мен Европейския съюз трябва да отиде още по-далеч в забраната. Всички ще живеем в по-добър свят, ако не беше възможно да се продават оръжия и граждани като мен да не могат да ги ползват. Ако обаче един гражданин, който и да било той, да може да използва оръжие за самозащита, да това поставя в опасност живота на останалите. Така че света ще живее по-добре и в мир, ако изобщо се забрани употребата на оръжие. Не искам да кажа нещо, което да звучи като богохулство за някои, но когато е, е бъде забранен лова, например, може би е, ще бъде нещо хубаво, защото спортът не е да убива животни или да мъчиш животни, както при коридите, например. В моята родина, Португалия, десетки видове птици е, се възпроизвеждат през пролета. Това е в моята родина. След е, периода на възпроизводство се открива ловния сезон, за да могат ловците да ги отстрелват. Това е недопустима жестокост, защото е, винаги убийството на живо същество е един прекомерен акт. Е, ние не можем да допуснем спорт, който да допуска това, защото самото понятие спорт не бива да предполага смърт има различни митове. Например, преди няколко години е, в Бразилия беше организиран референдум е, е, дали да бъде обявена за незаконна търговията с оръжие. Основният довод на производителите на оръжие беше, че е, е, това е, се отнася само за притежателите на оръжие. Поредна мистификация. Така че в Европейски съюз и по принцип по света трябва да се забрани употребата на оръжие, защото е, сигурността на отдално лице не се гарантира е, с притежаването или не на оръжие. Е, сигурността трябва да се гарантира чрез правила за обществен ред, за съвместно съжителство и е, обществената сила. Органите на обществения ред трябва да бъдат единствени притежатели на оръжие, тяхната употреба трябва да бъде ограничена. Това не е свързано с тероризма. Тероризма не се нуждае от търговия с оръжие. Те не си е, купуват оръжие от оръжен магазин на централната улица. Проблема с тероризма е политически и трябва да бъде разрешаван на друго ниво. Трябва трябва да видим производителите на оръжие и е, тяхната дейност да бъде много по-прозрачна е, защото е, производителите на оръжие правят значителен принос в брутния вътрешен продукт на Европейския съюз, на Съединените щати, на Русия, на всички страни износителки на оръжие и много често именно този износ е незаконен, скрит и по този начин постоянно се подхранват конфликти били те е, е, регионални, дългосрочни конфликти. Имам предвид е, конфликти в региони на Африка, които често са свързани с племенни, племенни спорове. Мисля, че нито един човек не трябва да бъде въоръжен. Но председателя а, ако обичате, ако обичате, е, въпросът, който обсъждаме е свързан с субсидиарността. Да, господин Депинто, извинете. Извинете, е, малко се възпламених и е, забравих причинно-следствената връзка. Да, да, да, приключвам изказването си. Вярно е, че искам да живея в свят, където да няма оръжие, и е, изхождайки от субсидиарността, е, се впуснах това изказване, което не е по темата. Госпожа Хаутала има думата сега. Благодаря, господин председател. Това предложение на комисията предизвика много дискусии в много държави членки и мисля, че отчасти причините са очертани в становищата, свързани с субсидиарността от Полския сенат и парламента в Швеция. Въпреки това обаче си мисля, че е много трудно да се подходи към това предложение от гледна точка на субсидиарността. Ето защо не бих била склонна да вървя в тази насока, но могат да се кажат няколко неща. Очертава се, че предложението, което е в парламентарната комисия по вътрешен пазар и становища от комисията по граждански свободи и от други парламентарни комисии, вероятно ще очертаят някои аспекти в предложението, които може би не са необходими на 100% с оглед целта на това предложение. Ето защо е вероятно парламентът има възможност да прецени дали е нарушен принципа на пропорционалност. Но това е свързано с работата и на конкретните парламентарни комисии, които имат този ресор. Наистина има въпроси, свързани с оценката на въздействието на предложението, включването на конкретни категории оръжия с оглед целта на предложението, а именно гарантиране на обществената сигурност, най-вече с оглед на терористичните нападения. Но мисля, че това е въпрос, по който не бива да предизвикваме принципа на субсидиарност. Господин Любретон Имате ли други аспекти да очертаете? Да, искам да благодаря на госпожа Халтола и на господин Депинто за взетото отношение. Склонен съм да приема това, което каза госпожа Халтала. Това предложение за директива също поставя въпроса с, с размерността. Това е съвсем точно. Е, трябва да преразгледаме тези предложения, които в настоящия им вид, е, според мен, не са разумни. По становището на господин Депинто искам да го успокоя оръжия. Аз защитавам използването на частни оръжия, не за да се защитаваме. Това не е френска традиция. Тук виждам американска традиция. Мисля, че има правни възможности за използване на оръжия. Първо, спортната стрелба. Лично аз не практикувам спортна стрелба, но разбирам хората, които се занимават с това. Не знам защо да отменим тази дейност, която според мен е съвсем невинна. На второ място, лова. В лова няма нищо лошо, господин Депинто. Признавам, че като млад съм ловувал, така че лова не е въпрос само на удоволствие. Във Франция това е обществена услуга услуга. Защо се разглежда като обществена услуга? Защото официалният мотив е защита на дивата фауна. Така че лова, когато е добре организиран, регулира дивеча, а не го унищожава. Ако видите какво става във Франция, е, влязоха глигани в град Фонтенбло, защото има прекалено много глигани. Така че чрез лова се регулира е, тази популация на населението. Благодаря. Ако а, председателя на комисията ИМКО има оръжие, ще го използва срещу нас, защото обсъждаме въпроси в а, компетенциите на тази комисия. Сега мисля, че трябва да направим кратка пауза до 11.30 и тогава ще дойде господин Кампинос. Обърках се с господин Марино Пинто вече, но господин Кампино ще дойде тук в 11.30. I see, excuse me, I see that the European Commission... Извинете, виждам, че Европейската комисия иска да се изкаже. Скъпи колеги, можем да дадем думата на Европейската комисия? На френски председателя. Да дадем ли думата на Европейската комисия, която иска да вземе думата? Заповядайте. Merci, Благодаря, господин председател. По отношение на въпроса за субсидиарност, е изключително важен въпрос. Ние се запознахме с становищата на полския и шведския парламент. Е, е, е, има становище и на италианския сенат, който смята, че няма проблем с субсидиарността, както и португалския сенат. Той също не вижда проблеми, така че нека да гледаме на по-обща картина – по общия подход е, въпроса за пропорционалността е важен. Съвсем накратко, два-три аспекта. Целта е, не е само борбата с тероризма, проблема с огнестрелните оръжия не е свързан само с терористите. Преди няколко години в Норвегия 77 младежи бяха избити в е, вакансионно селище от един спортен стрелец с законно притежавано оръжие. Е, виждали сме масово избивания в е, училищата, в, в е, апартамента от Сен с оръжия, които са законно притежавани. Разбира се, огромното мнозинство колекционери, ловци и стрелци нямат нищо общо с тези събития. Просто трябва да се контролира по-строго, за да се избегнат злоупотребите. След, по, по отношение на тантатите в Париж, не е вярно, че оръжията идваха от страните от Източна Европа. Един от терористите разполагаше с едно акустично оръжие, което се продава свободно на пазара, което може да се трансформира и да убива. По е, категория Б7 сме ясни, че не, сме съгласни, че определението не е ясно. Тази категория Б7 обаче включва и Калашников полуавтоматични и, а знаете, че между полуавтоматичен или автоматичен калашников има само едно копче, за което го променя. И в театъра Батаклан терористите стреляха с полуавтоматично, защото то е по-ефикасно. Не обичам този израз, но просто позволява да се убият повече хора, на, където има голямо струпване, защото се губят по-малко куршуми. Всички тези елементи трябва да бъдат взети под внимание. Работим с колегите от ИМКО. Готови сме да подобрим предложението за директива, но смятам, че по отношение на сигурността предложението на комисията е оправдано. Можем да го подобрим, ако някъде отиваме твърде далеч, ще премахнем тези елементи, но мисля, че е изключително важно за сигурността. Important... Председателя, благодаря ви. Тези забележки бяха много важни. Никой не иска думата и третия ми опит е, да обявя пауза до 11.30 е направен. Благодаря ви. Okay. Uh, Уважаеми колеги, мисля, че можем да започнем. Бих искал да приветствам тук в залата господин Антонио Кампино, който е председател на службата за хармонизация във вътрешния пазар до 23 март, когато тази служба ще бъде преименована. Целта на тази точка в дневния ред на нашето заседание е следната. Господин Кампинус ще ни представи проекто текста на многогодишната стратегическа програма на службата за хармонизация във вътрешния пазар или в бъдеще службата за интелектуална собственост. Причината за това е, че преди управителния съвет на службата за хармонизация да приеме подобна програма, тя трябва да бъде обсъдена в нашата парламентарна комисия. И така, без да се бавим повече, бих искал да дам думата на господин Кампинус, и също но обаче пропуснах да приветствам останалите колеги, представители на службата за хармонизация във вътрешния пазар. Добре дошли в нашата комисия. Скъпи Антонио, имате думата. Благодаря, господин председател. Последния път, когато бях тук, бях на заседание на Комисията по културни въпроси. и Имах презентация около 20-25 минути и ми отпуснаха само 10 минути от страна на председателя на комисията. Ето защо сега реших да не изчитам а, изказването си, а просто да споделя няколко наблюдения. Няма да правя това. И така, благодаря ви за поканата. Това е повече от покана всъщност. Нека да отбележа, че това е една наистина много специална покана, защото знаете, че на 23 март влиза в сила регламента за търговските марки с сериозни изменения, предложени от Комисията, парламента и съвета. Предвижда се промяна в управлението, което означава, че комисията ще има два гласа, право на глас в управителния съвет, а парламента един. Но това, което е по-важно, е, че изпълнителният директор ще, стане, ще се преименува от председател. А, името ми се запазва обаче, все още ще се казвам Антонио Кампинус, но изпълнителният директор ще има възможността а, да обясни визията си преди да започне мандата му. И стратегическия план на агенцията, която се нарича многогодишна а, работна програма, ще трябва да се представя пред Европейския парламент преди да бъде бъде одобрена от управителния съвет. Управителния съвет и комисията по бюджет. Ето защо съм тук. Не защото това е формален реквизит съгласно директивата, защото тя влиза в сила от 23 март, но ще го направя, защото смятаме, че е важно, дори преди да влезе в сила регламента, парламента да има възможност да се запознае с визията за работа през едните 5 години, защото стратегическия план покрива идните 5 години. Благодаря ви за поканата. Благодаря ви и за усилената работа, за да се изготви новия регламент бъде одобрен. Мисля, че и се надявам, че всички сте получили и сте се запознали с проекта на стратегическия план на службата на Европейския съюз за интелектуална собственост. Това е новото име на службата за хармонизация във вътрешния пазар. Надявам се, че сте се запознали с тази първа редакция на текста. Текстът беше изготвен на базата на консултации, които започнаха в края на 2014 година. Тогава смятахме, че регламентът ще влезе в сила през 2015 година Работихме много усилено, за да се уверим, че регламентът ще бъде одобрен от управителния съвет през 2015 година, но беше удължен срока с още една година, за да може стратегическия план да започне да функционира след като са проведени всички консултации. Разбира се, всички членове на нашия персонал имаха възможност да изразят мнението си, а също така и асоциациите в Европейския съюз, представителите на частните организации, на гражданското общество. Работихме с международни партньори, като Световната организация за интелектуална собственост и национални асоциации в Европейския съюз. Събрахме становищата на тези партньори и на управителния съвет. Работата по текста продължава, продължават консултациите предвидени в регламента. Например, трябва непрекъснато да се провежда изслушване за проектите и този процес продължава. Междуинституционалните консултации продължават и разбира се до 22 марта все още имаме възможност да внасяме предложения по текста проекта и след това формално да представим в края на май, началото на юни, да представим текста за формалното одобрение. За какво се отнася този стратегически план? Като цяло мога да кажа, че Планът представя една еволюция, която непрекъснато се развива. Еволюция, а не революция. Това ще видите, когато се запознаете с текста. Аз не съм правилният човек, който трябва да прави оценка дали първият стратегически план постигна успехи или не, но аз съм тук, за да кажа, че обективно, ако погледнем резултатите и процента на изпълнение на тези проекти и ако разгледаме факта, че имаме по-добре балансиране, фокусиран проект, ако разгледаме проучванията на удовлетвореността на нашите а, за нашите услуги, ще видите, че все още остават области за подобрение. Качеството и ангажираността са области, в които не можем да кажем, че сме достигнали крайната цел. Процесът продължава, но въпреки всичко, всичко се развива в положителна посока. Ако имате някакви конкретни въпроси по резултатите от стратегическия план, първия стратегически план, ще отговоря на въпросите. Освен това има и външна оценка, която трябва да се представи съвсем скоро по отношение на резултатите от първия стратегически план. Ние направихме оценка на тези резултати, извлякохме си полуките и оформихме положителните и не толкова положителните аспекти, които са отразени и във втория стратегически план. И така, в основни линии визията на първия стратегически план до 2015 година беше да се основе една марка за търговските марки и дизайна. Откъде тръгнахме при определянето на тази визия? Накратко, имаше една ожесточена конкуренция между националните служби, които имат отговорност да дават права на национално ниво. И имаше конкуренция между тези национални служби и Европейската служба. И а, директивата и регламента говореха за съвместното съществуване, но това съвместно съществуване не беше реален факт. Така че първото нещо, което посочихме, беше, че трябва да се справим с този проблем чрез разумно сътрудничество, чрез сближаване, така че процесите, тълкуването, системите са синхронизиране по отношение на тълкуването на различните модели, които съществуват във връзка с системата за търговските марки в общността. Отбелязахме сериозен напредък в тази област. Освен това, виждаме, че има и сериозна потребност да контролираме от натричество заявления. Около 90 хиляди заявления и 60 хиляди допълнителни заявления. Изоставахме с хиляди, имаше хиляди, които бяха отхвърлени и забавени. Така че имаше натрупан обем работа решихме, че трябва да се фокусираме върху времето, в което се внася а, заявлението и времето, в което се излиза с решение за отказ. Така че мисля, че успешно успяхме да се справим с тази задача. Освен това, успешно интегри... интегрирахме нови компетенции в службата. Компетенции, които са определени от закон... законодателите. Например, във връзка с базата данни и мисля, че успешно се справихме с тази задача и членове на парламента участваха в работата на обсерваторията. Трансформирахме ролята на обсерваторията нещо съвсем различно към днешна дата, така че да има конкретни резултати, които да бъдат от значение за работата на тези, които взимат решение. Освен това имаме и компетенции по отношение на програми, финансирани от Европейския съюз, които се изпълняват извън Европейския съюз. Четири програми, три вече останаха три, защото една приключи вчера в Русия. Това са програми в Китай и Индия Индия и най-вероятно през идните месеци ще имаме и нови компетенции в Южна Америка, Карибския басейн и не на последно място друг елемент, който ни тревожи Африка. И така, това е изходната ни точка. И от тук на къде искаме да се развиваме? всъщност от една обща европейска мрежа за дизайна и търговските марки, бихме искали да обхванем интелектуалната собственост, мрежа, която покрива всички права на интелектуална собственост, направлявани от страна на потребителите. Защо казваме всичко това? На първо място, защото ако си спомняте, Компетенциите на обсерваторията са хоризонтални. Те не са свързани изключително и само с търговските марки. Свързани са с всички права за интелектуална собственост. Търговската тайна не е интелектуална собственост сама по себе си, но въпреки всичко е включена. Защо? Но след като сме обхванали времевата граница и сроковете, трябва да се фокусираме върху аспекти, свързани с последователността на решенията и прогнозираемостта на решенията. Позволете ми да кажа следното. Кажах ви, че през 2010-2011 90 хиляди търговски марки и 60 хиляди дизайна. Миналата година получихме 90 хиляди 000 а, дизайна и около 100 000 търговски марки, т.е. повишаване от около 30-40% в рамките на една година. Това означава, че трябва да се повиши последователността, защото ако намали, въз, намаляе възможността за прогнозируемост, то тогава разходите ще се увеличат. Защото ако няма възможност за прогнозируемост, те има повече разходи, които да показват, че решението, което са взели е правилно. Това означава, че трябва да продължим да инвестираме в качеството на операциите и тяхната последователност. В тази връзка постигнахме много по отношение на изготвянето на едни указания, които са в рамките на хиляди страници, които се предоставят на законодателните институции. Сега трябва да разширим тяхното приложно поле, за да включим системата от интелектуална собственост за тълкуване на законодателството. Нашето тълкуване и е тълкуването на държавите членки. В миналото сме виждали, че институциите полагат усилия, за да има правно сближаване между системите. Но когато законодателните актове се транспонират в държавите членки, има наистина едно разминаване или то остава, или се увеличава. Защото когато става въпрос за средно стратеги статистическия потребител или защитата на потребителя или пък сходство между стоки и услуги, опитайте се да го преведете това в правните актове. Няма как да стане. Транспонирането на тези законодателни актове на национално ниво и Тълкуването чрез указания означава, че или се увеличава, или се намалява сближаването. Така че нашия фокус през идните години, независимо, че институциите ще продължат да обсъждат делегираните актове и актовете за изпълнение и държавите членов, членки ще обсъждат транспонирането на директивата, нашата задача е да гарантираме синхрон в тълкуването на отделните елементи. Мандат, който ни е възложен от комисията и парламента ако успеем да направим това, това ще бъде една наистина идеална програма за сближаване, защото по този начин системата ще функционира много по-добре и а, освен това ще се намали а, въздействието на негативното въздействие на външните фактори на пазара и на институциите, когато те си взаимодействат. Така че се фокусираме и върху това. Ще продължим да работим с нашите служители, така че да можем да предприемем тази авантюра, това предизвикателство в областта на сближаването и на подобряването, свързано с качеството. Ще се фокусираме върху екипната работа, а не върху индивидуалната работа. Вярваме в силата на мрежите. Създали сме десетки вътрешни мрежи, така че да съберем всички знания, които съществуват, за да има ефективност във всичко това, което правим. Освен това, това сме привнесли и във външния свят, тези мрежи с асоциациите на потребителите, с международни организации, национални издружения, обсерваторията. Обсерваторията сама по себе си е мрежа и ще продължим да инвестираме в мрежите, защото смятаме, че не можем да действаме в изолация. И ще бъдем все по-силни, ако продължим да споделяме познанията, така че всички перспективи а, участват в уравнението, преди да вземем решение за това как да процедираме за напред. В крайна сметка, смятаме, че след 5 години от днес натам, ще имаме една много широка култура в нашата служба – която е свързана не само с по-добра оценка на дейностите, чрез по-добро бюджетиране или пък чрез управлението на проекти, ще сме допринесли за създаването на култура, съгласно която преди да пристъпим към проект, ще сме изчислили ползите от този проект. И наистина, ще инвестираме много в изчисляването на ползите по отношение на всичко, което правим ползи по отношение на а, качеството на услугите за потребителите, финансовите спестявания, ползи по отношение на намалението на а, човеко час работно време, на пълно работно време, качество и ползи по отношение на ползите за пазара, така че наистина ще се опитаме да покажем на парламента, комисията и съвета как оползотворяваме ресурсите и кои са ползите, които сме установили и кои можем да отчетем по отношение на инвестициите, които се правят. Надявам се, че нашия, нашата служба ще стане все по-ангажирана и активна в тази дейност с всички служители. Наистина трябва да излезем извън нашата рамка, защото по този начин ще увеличим качеството на сътрудничеството по нашите програми. Разбира се, ще продължим и модернизирането на IT системите. Това ще ще доведе до повече разходи, но това си струва заради сътрудничеството с нашите партньори, така че нашите IT системи да могат да функционират по начин, по който да се увеличи ефективността, както в службата, но и чрез копиране на този инструмент да се гарантира ефективността и по отношение на работата във външния свят. Така че смятам има елементи са този стратегически план. Мисля, че вече а, представих плана за 15 минути. И сега предпочитам да спра до тук, за да мога да отговоря на ваши евентуални въпроси, ако имате такива. Благодаря ви за вниманието. Uh, you, Председателя, благодаря ви, господин председател, за това, че ни представихте тази многогодишна стратегическа програма. Няма спор, че тя е амбициозна. Още веднъж искам да кажа, че не изпитвам никакви съмнения, че тя ще бъде реалистична. Имам ки предвид успеха, който постигна Европейската служба под вашето ръководство през последните години. Е, и създадохте един единствен проблем – бюджетен излишък. Е, надявам се, че успяхте да се справите с този проблем. Има няколко искания за думата. Най-напред госпожа Райда има думата. Благодаря, господин председател. Благодаря на председателя Кампинус за изложението. Чувствам се много насърчена от това, че многогодишната стратегическа програма е постигнала такова значение при подобряването е, на базите данни. Значението е, за личните данни, както за тези, които правят поръчки, така и за потребителите, е, трябва да бъде осигурено, за да може чрез базите данни да се справим с някои от проблемите, свързани с авторските права, с които все още не сме се справили. Искам да ви попитам докъде искате да стигнете в тази област. Първо, в нашата парламентарна комисия сме работили по директивата за работните места. Там се включих базите данни. Проблемите с тяхната употреба беше вече разгледана. Можем да направим един преглед на свършената работа. Може би е много по-лесно тези възложителите да възразят, че работата не винаги е свършена, докато потребителите се радват на това, че информацията е съсредоточена само на едно място. Искам да съм сигурна, когато е, някой е, иска да направи поръчка, трябва лесно да обработва цялата налична информация. Освен това, това да се извършва при правна сигурност. Бях очудена, когато прочетох в многогодишната програма, че вие говорите за тайни в областта на базите данни. Първо, вие вече посочихте, че търговската тайна, търговската тайна не е авторско право. Важно е да се подчертае това. От друга страна, виждам, че директивата за базите данни, която трябва да гласуваме в е, пленарна зала, не, осъществява, не предвижда дерогации по разпоредбите за авторско право до сега. Така че искам да знам какъв ще бъде ролята точно, може би е наивно, но искам да попитам а, е, как базите данни ще бъдат съчетани с търговската тайна. Търговската тайна е тайна по определение. Как ще се включи това в базите данни? Освен това, стратегията за цифровия пазар има противоречие с настоящата директива за бази данни. Може би една от възможностите за разрешаване на проблема, който сме обсъждали с председателството, с съвета и с комисията е дали може да се въведе регистрация за база данни Sui Generis е, Знам, че това не е същинска част от многогодишната програма, но е, тъй като вече имаше среща на работната група по включването на гражданското общество в е, обсерваторията, искам да се възползвам от възможността, за да ви попитам как възнамерявате да подобрите това. И една последна точка във връзка с специфичното решение, което беше взето е, за търговската марка. Имаше обжалване през последните години. Е, Европейския офис е, даде търговска марка за понятие, което се цитира на немски. По принцип това искане беше отхвърлено, защото това е нещо известно, нещо, което е част от нашето минало и е, миналото не трябва да бъде обект на търговска употреба чрез е, търговска марка. На втора инстанция, е, защо да използваме като търговска марка Хари Потър, защо тогава да няма търговска марка върху Ани Франк? Така че трябва да има ограничения по търговската употреба на нашата история, доколко тя влиза в е, публичния домен и свободно да се използва, без да се плащат авторски права. Бих искала да разбера как е, ще се справите с този въпрос. Yes, I would not be е, so strict, say... Председателя, аз няма да бъда толкова строг за това, че реквизита на търговската марка не принадлежи на интелектуалните права, защото те се основават на ноу-хау, на умения. А това е един от видовете интелектуална собственост, която е защитена. Да, е, господин Кавада. Е, съвсем накратко, съвсем накратко господин председател, искам само... Е, la première, c'est que Искам да кажа само две неща. Първо, е, според мен Европейската служба работи забележително добре е, предвид инструментариума, с който разполага. Е, през годините виждам, че това е един изключително ефективен инструмент за контрол. Едновременно с това ние можем да се позоваваме на него, защото те имат солидни бази данни. Неминуемо те ще се развиват през годините. Виждам, че тези служба се ръководи много много добре. Публично го заявявам. Е, можем само да съжаляваме е, за това, че делегации, които получават задачи от Европейския съюз, не работят толкова добре. Рядко имаме възможност да се поздравим, но искам да подчертая отново публично, вашата организация е забележителна. Проявявам жив интерес към една точка, която вие развихте, е, но имаме друго заседание и времето е ценно. Вие се спряхте на функциите на обсерваторията. Действително това е глава на забележителна мрежа, мрежа за оказване на влияние. Тя ни е необходима, това не е тайна за никого. Аз съм привърженик на модернизацията на всичко, което е свързано с обмен в Европейския съюз и е, съвсем е, е, с, с, с активно желание се приобщавам към цифровата политика, която трябва да бъде установена в нашата страна, без обаче да пожертваме или да разрушим всякакъв елемент на интелектуална собственост, защото това е основното богатство, възоснова на което в нашия континент можем да създадем една абсолютно необходима добавена стойност. Отново публично заявявам всичко, което мисля и то е най-добро за вашата организация. Благодаря ви, господин председател. Уважаеми господин Кампиньо, аз нямам въпрос към вас. Искам само да ви поздравя за информацията, която ни представихте. Изключително беше интересна и за мен ще бъде полезна. Искам да пожелая на вашия екип и на вас добра съвместна работа заедно с Европейския парламент. Действително, има голям смисъл от информацията, която изнесахте, от нещата, които се правят и трябва да се продължи в тази посока. Благодаря. Uh, so, Mr. President, the floor is yours. Thank you. Uh, thank you very much uh, uh, for Господин председател, имате думата. Да, благодаря за положителните коментари от господин Джамбаски и господин Кавада. Наистина с широка усмивка ги посрещаме, но ще продължим да работим по-усилено, ако можем да постигнем нещо повече. Госпожо Реда, наистина много актуални, много уместни въпроси. Да, ще се опитам да положа, да направя всичко по силите си, за да отговоря на тези въпроси. Но за тази част, която не е част от стратегическия план, директора на обсерваторията е тук и директора на а, службата за правно сътрудничество и на управлението е тук, така че виждате, че имам а, добра защита със себе си, така че ако председателят позволи, колегите ще допълнят отговора ми. И така, госпожо Реда, да, по отношение на базата данни имате право в това, което казвате. Знам, че е трудно, защото не може да има регистрация за нещо като авторското право. Да, може да има неща, които могат и трябва да бъдат регистрирани, но авторското право е нещо по-неясно. Търговската марка трябва да се регистрира, за защитените дизайни трябва да се а, регистрира, патентите трябва да се регистрират. Но дали е задължително или не регистрацията, вярно е, че публичните служби трябва да осигурят тази информация на обществото като цяло за защита на правата и останалата част от обществото да може да да се противопоставя или пък да поставя под въпрос съществуването на съответното право. Така че наистина съществуват много бази данни в тех... тесния смисъл и по отношение на търговските марки съществува най-голямата база данни с над 40 милиона търговски марки които безплатно могат да бъдат потърсени от повече от 50 страни по целия свят Последното писмо, което получих, беше от Израел с желание да се включи към базата данни. Така че ако искате да използвате правото си в Китай, как го правите днес? Не можете да го направите. Или се свързвате с съответната служба в Китай, плащате много пари, или просто не можете да го направите. Така че е трудно да се проследи това. Така че ако искаме да се да направим консултация с подобна база данни. В Китай трябва да имаме този достъп. Разполагаме с сбирката в Япония, Южна Корея и така нататък. Това е още по-трудно по отношение на дизайните. 10 милиона дизайни, които съществуват и могат да, може да се прави търсене. Да, трябва да се създават повече бази данни, бази данни, които се подобряват по отношение на функционалността за търсене в последно време, за първи път в Европа, знам, че в Китай съществува сходен инструмент и в Южна Корея, но нашия е по-добър, сме добавили възможност за търсене по изображение в търговската марка. Тоест, можете да търсите, търсите само по изображението, без никакви думи. И ако през идните пет години мога да направя възможността безплатно да се търси по изображение за дизайн, това ще бъде наистина още една стъпка напред. Защото, уважаеми колеги от Европейския парламент, дизайнът е абсолютна стойност. Където и да стане това в света, това трябва да се разгледа като а, нововъведение на дизайна. Но нямаме достъп до система, в която да знаем кои са защитените дизайни в света. И първия път, а, който имаме възможност да, да се справим с това е чрез дизайн View. Това съществува като инструмент в Китай, но се надявам, че в края на тая година ще съществува и тук. Това обсъждаме в рамките на службата. Не знам дали има смисъл, но ще разгледаме следния въпрос. Как може някой, който създава нещо в Европа, нещо, независимо дали попада в а, авторското право или закона за патентите или за търговските марки, нещо се създава. Създава се но не се използват съответните канали за защита, как може да докаже пред съда, ако това се наложи, че е, това лице е създало нещо, не че е създал нещо, а че е пристъпило към създаването на нещо към определена дата. Това не съществува на ниво Европейски съюз, съществува в някои страни, в Франция има такава система, в Бенелюкс има такава система, но много се говори за основните промени в законодателството. Не казвам, че не трябва да се прави, но понякога наистина има практически малки неща, които променят живота на хората, на гражданите създаването на бази данни, където всеки граждани на Европейския съюз за 1 евро, 5 евро, 10 евро или пък безплатно може да депозира електронно едно изобретение, използвайки стратегическия план, да го изпрати онлайн в базата данни и ако един ден господин Джамбаски каже, ами аз създадох стратегическия план на службата за интелектуална собственост и се изправя пред госпожа Реда в съда, но госпожа Реда може да каже, вижте, на тази и тази дата това е създадено по-рано. И в този случай господин Джамбаски няма право. Това ще промени живота на създателите. Днес трябва да се обърнем към а, частни съди изпълнители, към нотариуси, а, защото това е единственото решение. Но ако имаме един публичен регистр, който ще помогне на всички тези създатели на нещо, които не трябва да се борят с сложността на правото, в областта на патентите, търговските марки, дизайна и така нататък, няма ли да е по-лесно? Да, базите данни. Съгласен съм с вас. Това е по отношение на базите данни. Вижте, по отношение на търговските тайни, вижте, наистина това е нещо, с което трябва да се занимаят институциите, защото на този етап нищо не е направено. Но това, което си спомням е, че съществува правило по отношение на интелектуалната собственост е оценка на съдебното дело след определен период от време. И в тази връзка обсерваторията възложи проучване, за да се изготви базисната линия, над която може да се направи съпоставка на резултатите от съдебния процес във връзка с търговските тайни. Мисля, че това за момента е единствената област. Не знам дали колегите могат да допълнят. Не. Това е госпожо Реда. Суи Дженери с правото за бази, достъп до бази данни, тук все още няма конкретно становище. Мога да кажа личното ми мнение, госпожо Реда, но не за това съм тук. по-голямото, по-силното участие на гражданското общество. Имате право. Обсерваторията проведе проучване за да установи нивото на удовлетвореност на потребителите. Това е ясно за нас. Въпреки, че сме получили повече от 80% положителни становища по отношение на функци... функционирането и въздействието на обсерваторията, ако разгледате четири пет асоциации представени там, 50 от процента от тях са удовлетворени, другите 50% не са толкова удовлетворени. Госпожо Реда, ще продължим да работим в тази насока. Надявам се, че днес успях да ви убедя малко повече, че се опитваме да съберем всички гледни точки и след това на тази база да оформим решенията. Спомням си една среща с представители на Сдружения на потребителите, които казват, вие трябва да сте адвокатите на сектора по отношение на интелектуалната собственост. И аз казах, не, извинете, това не е моята роля наистина ролята ми е тази, която ми е разписана от законодателите. Тук не съм да защитавам защитата на конкретни интереси. Тук съм, за да изслушам всички гледни точки, за да можем да оформим нашата позиция за това, което според нас е една недежна методология. Тя винаги може да се подобри на базата на съществуващите данни. Да, винаги може да има подобрение. Това не зависи от нас. Но от та, на тази база оформяме наси, нашите заключения. И наистина трябва да сме много внимателни в това да не правим, да не прибързваме с заключенията. Ако няма причинно-следствена връзка, просто заявяваме, че няма такава. И това ясно го посочваме в нашето проучване. Продължаваме да работим в тясно сътрудничество с нашите партньори. Вие можете да ни помогнете. Винаги правим едно картиране, проследяваме често задаваните въпроси по отношение на авторското право и правим повече от това, което ни е зададено от законодателите. Но, уважаеми колеги в парламента, това, което се иска от нас е да създадем база данни. Това е в мандата ни. Но в службата за хармонизация във вътрешния пазар решихме, че ще е глупаво да създадем нещо и да го оставим да прашасва някъде. Напротив, ние а, настояваме да транспонира директивата за създаване на мрежа около тази база данни. А, караме музеите, библиотеките, всички и националните служби, компетентни в този ресор, да направят всичко възможно, така че базата данни да бъде захранвана с данни. И това е много трудно. Всичко това показва много ясно, че интелектуалната собственост е средство, а не цел. И наистина трябва да постигнем баланс в тази насока. Вие сте добре балансирани хора, така че ще оцените това, което се опитваме да постигнем. По отношение на апелативния съвет, госпожо Реда, всеки път, когато обсъждаме тази тема и решенията свързани с обжалването, особено в последно време, възниква въпроса да, за независимостта. Да, те са независими. Независими са по отношение на решенията, които взимат. Не получават никакви указания, най-вече не и от мен аз лично не съм, не разполагам с необходим, е, е, необходимата експертиза по отношение на търговските марки, но не получават никакви указания. Това, което се опитваме да направим, госпожо Реда, е регламентът за търговските марки да бъде превърнат в указания. И тези указания са изготвени на базата на а, познанията на различни експерти в службата, с техните тълкувания, представена информация информацията на уебсайта. Проведени са консултации с Сдружения на потребители, с комисията и така нататък и е представено тълкуването на службата. Вярно е, че апелативните съвети не са задължени да следват тези указания, но Федералния съд в Германия и инст първоинстанционния съд казва, че това е документ, който задава а, важни указания. Не, не са задължителни, но е добре да се следват. И след това се опитваме да убедим всички заинтересовани страни, за да може да има едно синхронизирано тълкуване на а, закона, за да има по-голяма прогнозируемост. Но вие не можете да, да ме попитате и аз не мога да ви кажа, но арбитражния съд към към службата за хармонизация във вътрешния пазар, взима собствени решения, които могат да бъдат обжалвани пред Общия съд, а след това решенията на Общия съд пред Съда на Европейския съюз. Наистина, системата, веригата е много дълга. Но моята гледна точка няма значение. Можем на обяд или на вечеря да обсъдим какво е моята гледна точка. Мисля, че успях да отговоря на всички поставени въпроси. Благодаря ви отново. Ако имате допълнителни въпроси, на ваше разположение съм. Председателя, благодаря на господин Кампинос. Благодаря ви за вашите отговори и обяснения. Оглеждам се наоколо. Е, не виждам някой друг да иска да взима думата. Е, колеги, някой иска ли да добави нещо? Явно, че не предвид на което бих искал да ви благодаря за посещението, е, за това страстно обяснение и представяне. За нас беше удоволствие да го чуем. Благодаря ви.